Госпожи и господа, добър ден. Приканваме ви да започнем заседанието. След обедът ще започнем с изслушване за социалните и екологичните разпоредби в двустранните търговски споразумения. Смятам, че тази дискусия на навременна и в края на мандата на този парламент е съвсем на място. Откакто бяха въведени споразуменията, ние имаме глава за устойчивото развитие в бъдещите търговски споразумения в първото такова споразумение, което бе първо проходец, имаше изрични разпоредби за екологията и социалните стандарти. И двете области, трудовия пазар и екологията, намериха своето място в главите – и към днешна дата това е установена политика на ЕСЕ. Такава била имаме и в споразумението с а, Латинска Америка. Надяваме се, че така ще бъде и в бъдеще и това е изявен напредък. Но изоставаме от САЩ по отношение на трудовите стандарти в търговските споразумения и механизмите за тяхното прилагане са доста слаби в сравнение. Ако вземем, например, споразуменията с Перу, има състав от експерти, които правят оценка на състоянието, ангажиментите по отношение на екологичните стандарти. Те излизат със становище, а не задължително решение. Трябва да се изготви съответно и пътна карта, но какво би се случило, ако тя не отговаря на препоръките. Нямаме механизъм за принудително изпълнение по отношение на третите страни и изпълнението на задълженията, които те са поели. Водим преговори с страни Канада, САЩ най-вече, които традиционно имат по-строги механизми по прилагането, т.е. има задължителни решения, правно задължителни решения и наказателни мерки, които са предвидени. Знаем, че все още не е приключила главата по преговорите с Канада. Може би от нас ще се очаква да откликнем искането на Канада, да възприемем техните стандарти за изпълнение, а не нашите и може би същия въпрос стои на дневен ред и по отношение на САЩ, тъй като техният подход по прилагането на трудовите стандарти и норми е много по-стриктен. От друга страна следва да сверяваме дали тази глава, разпасеното в нея, се спазва. Би следвало да обсъждаме не само задълженията за отчетността, на комисията, но и на онези органи, които представляват гражданското общество и могат да осъществяват надзор по отношение спазване и изискванията на главата за устойчивото развитие. Тяхната роля не е достатъчно сила, силна и по отношение на Кари Форум, където имаме политически орган, съвместен, който има по-силни позиции по отношение на екологичните и трудовете стандарти и там има по-засилен контрол. Но що се отнася по отношение на Корея, Южна Америка, там нямаме такава възможност. и такова гражданско представителство, така че нямаме много информация и днешното заседание свикано именно за да можем да направим един преглед на европейските норми в областта на екологията и труда и тяхната задължително правна сила и механизмите за спазването им и да извлечем някои полки, да научим нещо от експертите. Имаме отлична група експерти, които ще ни обяснят какво се случва и къде има възможност за усъвършенстване, за да имаме златно правило по тези споразумения за социалните и екологичните разпоредби. Имаме представител на МОД, експерт. Нашите оратори са господин Еберт, Рафаел Пиелс. Затова сега ги приканвам да дойдат тук на трибуната. Има ли някакви възражения? Окей. Okay. Преодоляхме вече техническите затруднения. Господин Франц Еберт и господин Рафаел Пиос да заповядат. Благодаря ви, че сте тук. С нетърпение очакваме да ви изслушаме. Доколкото разбираме, имате подготвени изложения, но не ги виждаме на екрана. Имате думата и разполагате с 15 минути. Благодаря, господин председателю, за възможността да представим нашата работа пред комисията през следващите 15 минути, през които моят колега Пилс и аз ще се опитаме да ви запознаем с резултатите на едно проучване в МОД за разпоредбите – в двустранните споразумения, свързани с трудовите въпроси, ще се спрем на два основни теми. Най-напред каква е нормативната уредба, с какъв доказателствен материал сме боравили и ще споделим нашите идеи за евентуалното развитие в бъдеще. Имаме изложение, което сме подготвили и то е с слайдове, но за да спестим време, е, няма да ги представяме сега. Мисля, че има две основни послания, които могат да бъдат отправени. Първо, при един преглед на развитието на търговските споразумения през последните 20 години, ще видим, че те главоломно растат и в тях има разпоредби, трудови разпоредби, представени от различни заинтересовани лица, САЩ, Канада, Европейския съюз, разбира се, но също така ЕФТА, Нова Зеландия и страните на юг. Um, Сега изчаквам да прожектират слайдовете, защото графиките са доста интересни. Те онагледяват броя на такива разпоредби в споразуменията, които растат от 4 в 95-та година в 21 споразумения има такива разпоредби през 2005 година, а 2013 те са а, почти а, 50. Така че това е един сериозен ръст. Разбира се, търговските споразумения съдържат а, различни разпоредби за трудовите права, но има няколко основ... два основни модела. Разбира се, споразуменията на ЕС, които сте запознати и унези, към които се придържат Канада и САЩ. Що се отнася до материално-правните разпоредби, основната разлика в ангажиментите, които се предвиждат по тези разпоредби, са следните – Европейският съюз най-вече набляга на конвенциите на МОД и нормативните изисквания и задължения, а САЩ и Канада дават предимство на декларацията от 1998 година а, на МОД, в която се залагат принципите. Но те не са така подробно разработени а, най-общо казано, двата вида разпоредби съдържат клаузи за минималните трудови стандарти, за принудителното изпълнение на съответните законови разпоредби, за да не се облегчава режимите и с оглед на това да се насърчава търговията и инвестициите. Основната разлика от нормативна гледна точка и председателят спомена това, се съдържа в начина на уреждане на спорове и мерките за контрол. Разбира се, тези споразумения а, се разтоварват от а, обхватни разпоредби за контрол, но механизма не подлежи на санкции с едно изключение, а именно споразумението Кари Форум, но и санкциите и там са твърде ограничени, що се отнася до характера и приложното поле. В търговските споразумения с Канада не се предвиждат санкции при несъответствие, въпреки че могат да бъдат предприяти стъпки има общо търговски санкции, механизъм за обжалване. Така че гражданско, представителите на гражданското общество да могат да обжалват или да предприемат стъпки за защита пред съответните компетентни органи. Емпиричните данни до тук сочат и може би това е най-важното послание – че механизмите за обжалване и жалбоподаване са разнородни. Няма достатъчно доказателства и по-малко от една четвърт от жалбите и стъпките за разрешаване на спорове, свързани с търговските споразумения, каквито има предимно в споразуменията с САЩ и Канада, всъщност са влизали в сила и в такива случаи търговските санкции са прилагани за целите на трудовата уредба. Но има определени резултати, въпреки че жалбите не са достигнали до налагане на санкции, все пак има такива жалби, които са подадени. Около 40 на брой с, по линия на споразумението за свободна търговия с Северна Америка и тук пак доказателствата са доста разнородни. Понякога те водят до редба на правата на труд, насърчаване на независимите профсъюзи в Мексико, например, защита на правата на работната ръка в САЩ и частично решаване на въпроса за дискриминацията в Мексико. Мога по-подробно да представя тези въпроси, ако има желание. Има и някои косвени резултати но които стават видими след определено време. В Северна Америка, например, и споразумението там се създават транснационални трудови коалиции, тъй като има транснационални а, търговски споразумения. Така че би се е наложило да има сътрудничество между САЩ и Мексико и защитата на правата на работещите. Освен това, искам да посоча една по-скорошна жалба, свързана с Гватемала по линия на споразумението за свободна търговия в Централна Америка между САЩ и Доминиканската република, република и други централноамерикански държави. Всъщност тази жалба стига до уреждане на спора чрез съответните механизми и води до създаването на а, един състав, експертен състав и се стига до разработване на задължителен план за защита на трудовите права, който цели да се уредят въпросите засегнати в жалбата и да не се налага този състав да излиза с някакво конкретно решение. Към момента този план се прилага. Те първо ще видим какъв ще е крайният резултат, но това е новостта ако той сработи, това би имало доста сериозно отрешение по отношение защитата на трудовите права в Гватемала. И ще засегне и администрацията, компетентните органи в тази област. Нашите проучвания, освен всичко това, сочат, че има и други измерения на тези разпоредби, които са не по-маловажни от е, жалбоподаването. На първо място става дума за условията, предхождащи ратифицирането и на второ място сътрудничеството. Що се отнася до а, влиянието, предхождащо ратификацията, тук влиянието е ограничено само до САЩ. Конгресът на САЩ в няколко случая е изискал от ответната страна, с която се преговаря, да а, измени трудовото право и практика, преди да се пристъпи към одобрение от страна на Конгреса на САЩ, т.е. преди споразумението да влезе в сила. Тук можем да направим паралели с изискването за разработване на пътна карта, нещо, което бе изискано от Колумбия и Перу по линия на търговското споразумение с ЕСЕ. Така че тук това води до значителни изменения на законодателството и профсъюзните разпоредби, които бяха прияти в Омани Бахрейн, например, бяха предизвикани от необходимостта да се спажат изискванията преди да се пристъпи към ратификация с САЩ, в САЩ. И тези условия се отразяват също така и на законодателството в Перу и Гватемала и налагат разработването на план за действие между правителството на САЩ и Колумбия преди Конгреса да даде своето одобрение за споразумението. Сега няколко думи за механизма за сътрудничество. Разликите там са големи, в зависимост от участващите страни. Ще дам някои примери за споразуменията с САЩ и Канада. Най-общо казано, разпоредбите за трудовите права са по-обхватни и след като споразумението влиза в сила, сътрудничеството се засилва, най-вече в рамките заложени от споразумението. това въжи и за централноамериканските държави и изискването за модернизиране и засилване ролята на гражданското общество. Това знаем ние на базата на доказателствения материал. Много е важно да кажем няколко думи и за бъдещето. Затова ще дам думата на Рафаел Пиелс. Благодаря ти, Франц Еберт. Искам да надградя над предишната презентация и да изложа няколко предложения за в бъдеще, конкретно за предизвикателствата пред научно-изследователската дейност и също в областта на препоръките за политиката. Едно нещо, което става ясно е, че освен включването на формулировки в двустранните споразумения за търговия по отношение на трудовите права, важно е да има и механизми за тяхното налагане. Няколко механизма вече бяха споменати. Аз искам малко по-задълбочено да разгледам тези механизми и да ви изложа някои новаторски практики, които е, виждаме напоследък. Едно от основните предизвикателства е установяването на по- изчерпателна и всеобхватна стратегия за прилагане предвид множеството предизвикателства, свързани с трудовите права, предвидени в тези споразумения. Например, някакъв вид план за развитие на трудовите права, пътни карти или нещо от рода, които бяха споменати. Тоест, там където се споменават известните критерии, известни критерии за прилагане и срокове където се прави рамка с а, механизма за наблюдение, предвиден в, самия, в самото споразумение за търговия и също така по а, препратка към съществуващите механизми в тези споразумения и включването на недържавни заинтересовани лица в а, участието в тези механизми на местно ниво. Що се отнася до техническото сътрудничество, това може да стане неразделна част от а, тези планове за развитие на трудовите отношения, като евентуално да се засили задължителния характер на това сътрудничество също така а, оценка на въздействието, както предварително, така и последващо оценяване, а, биха могли да се включат в тази по субхватна рамка. Това ни води до втория елемент, който е съсредоточен върху участието на гражданското общество, което е едно измерение, подчертано и откроено в подхода на Европейския съюз и смятам, че това е направено поради а, солидни основания. То се основава и на съществуващи практики, и на литература. Участието на гражданското общество а, всъщност е важен фактор, важна предпоставка за успеха на съответните споразумения, като се започне от преговорите на такива споразумения, като да кажем какви, да бъде вклю... какви взаимоотношения трудови да бъдат включени в тях и така нататък, до момента в който се взема решение за мандата, за правомощията, както и за механизма за решаване на конфликти, на спорове инициатива много често се поема от, именно от гражданското общество при подобни спорове. А също така и в сферата на мониторинга и техническото сътрудничество за прежде споменатите при, а, примери за кафта и така нататък. Това са едни добри примери за участие на гражданското общество в мониторинга и техническото сътрудничество. Едно голямо предизвикателство в тази сфера, което става ясно а, при изграждането на съвместния комитет а, за консултации в а, връзка с Карифорум или с а, местните консултативни групи в случая на Южна Корея, е пример за тази широка концепция е, за участието на гражданското общество, за различната динамика и разбира се, това не е въпрос на еднозначно тълкуване на участието на тези участници на тези заинтересовани страни в процеса. То е много разнообразно. На следващо място и по-скоро един въпрос стои доколко трябва да се съсредоточаваме върху положителните стимули от този опит, като например в механизма ОСП или механизма за Камбоджа, където има ясна връзка между подобряването на трудовите стандарти с допълнителните възможности за търговски достъп. Тези положителни стимули не, не е непременно да а, се постановяват а, а, като допълнителен достъп до търговия, а по-скоро може да бъде повишаване на бюджета за сътрудничество или подобряване на условията в програмите за сътрудничество в областта на търговията, така че това да доведе до подобряване на трудовите стандарти. Освен това, един друг елемент, който искаме в бъдещи изследвания да разгледаме, макар че съзнаваме, че става въпрос за междудържавни споразумения, е ролята на частния сектор. Съществуват добри примери във връзка с интелигентното наблюдение на спазването на трудовите стандарти на ниво дружество и това е свързано с допълнителни търговски преференции, но и също така е свързано с регулиращи, саморегулиращи механизми вътре в частния а, сектор. Това е предвидено и в някои споразумения за търговия и инвестиции. В заключение на тази част от презентацията искам да подчертая, че в момента сме в момент на възможност да засилим световното сближаване на подходите по отношение на разпоредбите за трудовите стандарти в споразуменията, настоящите преговори между Европейския съюз и Канада и съответно Съединените щати може също да е възможност да се хвърли мост между тези различни традиции и като имаме предвид отново, че имаме на лице основните протагонисти и заинтересовани лица в тази сфера. В Европейския съюз се работи за сближаване с някои вече съществуващи механизми, като например на национално ниво и двустранно ниво съществуващите споразумения, като търсим сближаване и с подобни економически договорки. Последно бих казал каква е потенциалната роля на МОД много пъти а, има позовавания на ролята на МОД, може би а, консултиране или в механизмите за решаване на конфликти след а, съответните програми за техническо сътрудничество, така че МОД може да мониторира съответните условности, а, и а, фазата преди сключване на самото споразумение, така че а, ролята е да се засили сближаването още повече. Благодаря ви. Много ви благодаря за този отличен старт на нашия дебат. На следващо място представителя на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, Катрин Гордън. Къде сте, Катрин? А, ето ви. Okay, thank you for coming. Um, the is yours. Имате думата 15 минути. Yeah. Thank you. Аз съм Катрин Гордън от дивизията по инвестиции на ОИСР. За мен е голяма чест името на ОИСР да се обърна към тази аудитория в Европейския парламент, конкретно Комисията по международна търговия. Диалога в ОИСР по отношение на правото на инвести... за инвестициите покрива 54 юрисдикции, включително Европейската комисия има кръгли маси, които се домакинстват от ОСР по отношение на свободата на инвестиции. Разбира се, секретарията подкрепа тази работа, има аналитични, статистически изследвания, които се провеждат. Така че за нас е удоволствие днес да бъдем пред вас, за да ви изложим тези изследвания, как те се прилагат и да помогнем на тази парламентарна комисия при нейните разглеждания и прилагане на а, екологичните разпоредби в международни споразумения за търговия искам на първо място да разгледам три въпроса. Първият въпрос ангажиментите в инвестиционните договори съвместими ли са с добрата политика в социалната и екологичната сфера? Втори въпрос – по какъв начин договорите за инвестиции е, отработват притесненията във връзка с околната среда и по какъв начин практиката на Европейския съюз се включва, се вписва в тази по-широка практика? Третия въпрос – е по какъв начин трябва да разработим взаимодействието между договорите за инвестиции и ефективната публична политика, включително в сферата на социалните дейности и е, околната среда. Сега по първия въпрос. Дали ангажиментите в договорите за инвестиции са съвместими с доброто, добрата политика в сферата на социалната дейност и екологията? Отговорът е да. Тези договори всички договори за инвестиции с Европейския съюз или без негово участие споделят едни основни принцип, принципи и ги а, насърчават. И да перефразирам от а, един доклад на Европейския съюз, това е защита срещу дискриминация, защита срещу а, отчуждаване без надлежно компенсиране, обещетяване и а, е, защита срещу неравнопоставено третиране. Всички в тази зала трябва да сме уверени, че това са основните принципи на доброто публично управление, които трябва да са приложими във всички дейности в публичната сфера, включително околна среда, социални въпроси и други. За да подкрепя това свое изказване. Искам да привлека вниманието ви между тези, е, за застъпването между тези принципи и е, Декларацията за човешките права. В един от нейните членове пише, че нашите народи без дискриминация имат право на равно третиране пред закона и защита против дискриминация. Това е основна концепция и в договорите за инвестиции. Член 8 предвижда, че всички имат права на ефективна правна защита срещу нарушението на техните права. Това също е залегнало в договорите за инвестиции. Член 17. Правото за притежание на собственост и а, да не бъдеш а, произволно лишаван от тази своя собственост. Това е а, Световната универсалната декларация, декларация за човешките права. А, така че тя получава отзвук в договорите за инвестиции. Също така а, международните организации като АПЕК, ОИСР и МВФ издават указания и инструкции, които съдържат елементи за защита против дискриминация и се обръща внимание за опазване на интегритета на а, публичните административни и съдебни процедури. Заключението по първия въпрос е следното. Проблемът с договорите за инвестиции не е в съществените ангажименти, които се поемат в рамките на тези договори. Реалното предизвикателство е при изграждането на политически системи, които превръщат тези принципи в реалност, в ежедневието на хората и включително в търговската, стопанската дейност. Така че аз призовавам групата тук да помисли за процедурите в търговските споразумения, как те да бъдат вписани и приложени в ежедневието. Втория въпрос, по какъв начин договорите за инвестиции а, отразяват а, съображенията за околната среда. Секретарята на ОСР направи проучване на 700 договора и а, проучи по какъв начин в тях са отразени екологичните съображения. Установихме следното. На първо място като обща характеристика за всичките 54 участващи юрисдикции, явно мълчанието е злато. По-малко от 70% от извадката въобще споменават нещо за околната среда, така че повечето договори си мълчат по отношение на околната среда. Тези мълчаливи е, договорености включват много от е, стария стил е, европейски договори. Например, нито едно от френските споразумения не споменава екологията, едно германско споменава екологията и нито едно английско не споменава околната среда. Така че в 700-те след 700 стотинте договора социални и екологични въпроси се виждат в споразумението между Сингапур и Китай от 1985 година. Практиката в договорите за свободна търговия е много по-различна от двустранните споразумения. При договори за свободна търговия към 75% включват някакви екологични разпоредби политическата цел на подобни формулировки в договорите е да гарантират съображе... интегрирането на съображенията за екологията и социалните въпроси в рамката на по-широкия контекст на международното право, като например препратки в преамбюлите, свързване на договорите с съответните странични споразумения с правото да не бъдеш лишаван от собствеността си по произволен начин и така нататък. Трябва да кажа, че Европейския съюз прави значителни усилия в тази сфера, включително и настоящото изслушване. Струва си да се отбележи, че с преминаване към пълно включване на социални екологични въпроси в договорите, вие ще направите огромна стъпка напред в тази сфера, защото ще синхронизирате с общите практики за договорите, къд, например, усъвършенстваните договори за а, свободна търговия, които задължително има такъв език. Разбира се, поздравявам ви за тези стъпки, макар че трябва да подхождате внимателно към тях. Съжалявам, че някои хора в залата, които са отделили много време да преговарят глави в споразумението за свободна търговия относно устойчивото развитие. В отговор на третия въпрос трябва да посоча, че при интегриране на екологичните съображения в формулировката на договорите е лесната част от работата. Може би е трудно, когато преговаряте, но е много по-лесно, отколкото това, за което ще стане дума в третия въпрос, а именно по какъв начин да намерим или да разработим добро взаимодействие между това, което се случва в инвестиционните договори, включително тяхното принудително прилагане и ефективната публична политика в социалната и екологичната сфера като по-широки системи. Принудителното прилагане и механизмите за, за принудително прилагане в а, тези международни инвестиционни споразумения са уникални. международното договорно право е свързано с частно правоприлагане, което поклива, покрива чуждестранните инвестиции. Те могат да подават искове за твърдяни нарушения от страна на правителствата на държави, спрямо много широко и така мъгляво формулирани принципи, т.е. тези концепции като косвено обезнаследяване или така нататък са много широко определени. Тези искове се подават, както казах, от чуждестранни инвеститори и в механизма са включени материални обещетения, като правна защита и достъпа до тези механизми не е свързан единствено с местните средства за правна защита, т.е. не е задължително да отиваш в местните съдилища, директно може да отидеш на арбитраж, така че това е безпредседентен механизъм. Когато това го казвам, това е свързано както, с, както и за международните органи, които не разполагат с подобни механизми. Секретарията на ОИСР е прекарал много време да анализира сравнително тази система с това по какъв начин една местна система би се справила с подобни спорове между инвеститори и държавата. И виждаме, че има много големи разлики. По принцип, местните системи, националните системи, които са свързани основно с административното право, такива административно-правни системи по принцип не предлагат а, средства за правна защита, за процедурни или други злоупотреби от типа, които се посочват в договорите за инвестиции. Така че няма мониторингови а, средства за защита. Ако да кажем, вие се противопоставите на нещо, правителството може да го преповтори като процедура, но вие не получавате обещетение. А, докато при а, международните споразумения а, седнитата страна има право на обещетение. На второ място, националните системи а, регламентират много стриктно а, тези а, механизми за а, уреждане, докато в международен план на, на международните споразумения за търговия нещата са по- а, така хлабаво уредени. Имаме неясни формулировки в, по отношение на ангажиментите в договорите, което се съпътства и с много хлабаво определяне на арбитражния процес. И може да видите, че всъщност арбитъра е нещо като, като цар. Той играе много-много важна роля и въпреки това неговите задължения са много хлабаво регламентирани. Имам три заключения. Първо, Европейския съюз и много други твърдят, че се стремят при прилагането на системата да установят а, отношение на равна нога за всички инвеститори. Това е целта им. Но възоснова на това кратко проучване, на практиките за уреждане на спорове между инвеститори и държави, се вижда, че всъщност системата сякаш създава няколко равнища, няколко измерения на неравнопоставеност. Например, националните инвеститори, които няма достъп до системата, спрямо чуждестранните инвеститори. На второ място, различни чуждестранни инвеститори, покрито от, покрити от различни договори или въобще не покрити. Това е второто измерение. И третото измерение, покритите инвеститори спрямо други жертви на злопотреба с държавна власт, които може да нямат въобще никакъв достъп до правна защита. Така че имаме за инвеститорите от една страна много добре разработена система за правна защита, но от друга страна има и други жертви на а, злопотреба с държавна власт, които нямат достъп до абсолютно никакви такива средства. Второто заключение, до което достигам, е, че Европейския съюз полага усилие да изясни стандартите, това го прочетох в доклада на европейските институции. Значи, изясняват се стандартите от рода на справедливо и равнопоставено отношение и косвено обезнаследяване и, и а, отнемане на собствеността. Това е доминантния модел в света. Прави се препратка към обичайното международно право по отношение на концепции като справедливо и равно отношение. Виждам, че Европейския съюз полага допълнителни усилия да доизясни подобни понятия. Не знам как това ще проработи при уреждането на спорове, но предстои за бъдеще да го видим. Според мен това е много важно развитие. На мен, за мен е малко по-неясно на къде е тръгнал Европейския съюз във връзка с дисциплинирането на арбитражния процес. Мисля, че трябва да се направи много, много работа да се свърши, не само от Европейската комисия, но и от всички дър... страни, които са част от системата. Да, да се помисли как системата би могла да бъде дисциплинирана. Позоваването на необходимостта от кодекс за поведение се включва в предложението за резолюция на вашата комисия. Вие казвате, че може да има необходимост за кодекс на поведение за арбитрите. Ние също имаме един документ, в който се отбелязва тази нужда и се прави проучване на вече наличните кодекси за поведение. ОИСР би се заинтересувал да ви помага в тази работа, ако вие имате интерес към такова сътрудничество. И в заключение, ние в по-общ план се интересуваме да подкрепяме по всяка възможен начин много важната работа, която се върши от институциите на Европейския съюз в пътя им към развитие на по-добра система и практика в договорите в Европа. Благодаря ви. Много ви благодаря. Вие засегнахте много различни въпроси, говорихте не само за екологичните стандарти в двустранните търговски споразумения, говорихте и по толкова чувствителния въпрос за уреждането на спорове между инвеститори и държави. По отношение на последния проблем и договорите за инвестиции. Те не бяха в правомощията на Европейския съюз. След Лисабонския договор станаха част от правомощията на Европейския съюз. Все още не сме сключили такива инвестиционни споразумения. С Канада, естествено, има споразумение. Говорим по споразумение с САЩ и Япония. Готови сме да започнем преговори за независимо споразумение за инвестиции с Китай. Парламента прие важна резолюция преди началото на разговорите с Китай в много различни наши дейности ние се опитваме да отчетем аспекта на търговските споразумения. Вие говорихте за част от тези аспекти. Благодаря за гледната точка на ОИСР. вашата информация ще ни даде възможност да придадем плътност на някои принципи, за които знаем, че съществуват, справедливото отношение, косвеното е, експроприиране, Комисията има някои други нови идеи. В Европейския парламент много различни политически групи имат резерви спрямо арбитража. Проявяваме голям интерес към участие в това начинание на комисията, като целта е да се подобрят поне съществуващите механизми за уреждане на спорове между инвеститори и държави. В случай, че има споразумения за инвестиции. Това естествено се прави и с оглед на преговорите за мащабно търговско споразумение с САЩ и преговорите с Китай за независимото споразумение за инвестиции. Благодаря ви още веднъж за ценния принос. Следващия оратор От бизнес Юръп? Не. От синдикатите? От Европейската конфедерация на профсъюзите? Джудит Къртън Дарлинг, вие сте наш чест гост. Ще изчакаме да чуем вашата позиция, ще кажете какво смятат синдикатите по отношение на равнопоставеността в търговските споразумения. Благодаря. Благодаря за това, че поканихте нашата конфедерация, за да представим своята позиция. Джудит, ти винаги си тук. Не си тук по изключение. Ами да, търговията взема все по-голямо място във всички сфери на нашия живот. В нашата конфедерация бихме желали натрупания практически опит от нас да ви послужи. Особено когато се водят преговори, независимо дали става въпрос за споразумение за свободна търговия с Канада, САЩ или пък за споразумение за инвестиции. Смятаме, че ние вече сме успяли да идентифицираме силните и слабите страни на натрупания опит в Европейския съюз. Както вие казахте в началото на изслушването, имаме четири основни примера, откакто се лансира стратегията за глобална Европа. Корея, Колумбия, Перу, двустранни споразумения от ново поколение, Сингапур ще се присъедини, след като юрист-лингвистите са казали тежката си дума, Централна Америка, нови споразумения. Карифорум е единственото споразумение за партньорство, което е сключил Европейския съюз. Едно от заключенията тук е, че във всяко едно от тези споразумения имаме много различна рамка по отношение на устойчивото развитие. Имаме различна институционална структура с различен състав, и колкото повече споразумения се сключват, толкова по- сложно става за синдикатите и за другите представители на гражданското общество да е, им въздействат. От тези четири споразумения само по отношение на Корея сме натрупали значителен опит, защото вече измина една година от е, изпълнението на главата за устойчиво развитие. Споразумението с Корея използва най-добрите практики, но само тези на Европейския съюз. Затова Смятам, че трябва да сме предпазливи относно разглеждането на най-добрите практики в Европейския съюз, тъй като там има възможност за критика. Ако погледнем споразумението с Корея, разпоредите, за които говори, са сключени в член 13. Ние, заедно с Business Europe и с други неправителствени организации и с Европейския економически и социален комитет, смятаме, че между другото, тук има страшно много съкръщения. Та, всички ние, заедно с CSF, форума на гражданското общество, всички ние, а тук се включват и някои групи от Корея, наблюдаваме какво се случва с изпълнението на тази глава. Особено когато става въпрос за търговията и устойчивото развитие. Приветстваме, че в цялото начинание се включиха НПО, социалните партньори, както и е, представители на ЕИСК. ЕИСК дава възможност не само е, да имаме секретариат, но и той предоставя участници в вътрешната консултативна група, която вече споменах. Тази група функционира относително добре, но корейската консултативна група не функционира достатъчно добре, има сериозни проблеми там. Според търговското споразумение, членовете в подобни групи трябва да са независими, само че имаме постоянни проблеми с участието от страна на някои корейски организации, които не са авторизирани. Освен това има участие от страна на някои представители на университети. Има членове, които са свързани с правителството и няма как да са независими. Тези консултативни групи изготвят доклади по искане на Комисията за търговия и устойчиво развитие, както и доклади по собствена инициатива. Нека да ви кажа сега какво точно правим. На първата среща на форума на гражданското общество в Сеул миналия септември, консултативната група на Европейския съюз представи два доклада. Един посветен на основните права и правата на труд в Република Корея и втория зелената економика и търговия в контекста на устойчивото развитие. Европейския съюз отправи критики към отказа на корейската страна да ратифицира напълно и да приложи конвенциите на МОД, макар че това е споменато в главата за устойчивото развитие. Освен това имаме отрицателно отношение от страна на корейците към МОД като цяло. Ако погледнем вътрешните консултативни групи, е, ще видите, че се оказва влияние върху корейската група, с изключение на един или двама члена, Останалите подкрепят позицията на корейското правителство. Корейското правителство пък отказва да покани представители на гражданското общество в Корея на, на тези срещи, които провеждаме специално на тази, за която споменах. Имаше искане, между другото, за нещо такова от страна на Европейския съюз, от страна на представители на комисията. Те изпратих представители на форума на гражданското общество, но в очите на представителите на Европейския съюз ответната реакция от корейска страна беше незадоволителна. Освен това, смятаме, че срещите на Комисията по търговия и устойчиво развитие са недостатъчно чести по своя характер. Следващата среща е планирана за 2015 година. Това означава, че няма как да има действителен, реален диалог. Освен това, от корейска страна не виждаме промяна на поведението и това се демонстрира най-вече от факта, че корейското правителство току-що забрани синдиката, официалния профсъюз на корейските учители. Тоест, не можем да очакваме, че ще има активна дейност от страна на синдикатите, по-скоро тяхната дейност ще бъде потисната. Споменахте, че има една инициатива в съответната глава от споразумението. Там се говори за канене на независими експерти, които да удостоверят, че хартата или главата по-скоро се прилага. Само, че няма връзка между онова, което ще кажат експертите и онова, което ще се случи на практика. И това е един от основните недостатъци тук. И тук правя връзка с нещо казано в презентацията на МОД. Всеки път, когато се включват експерти по трудови права, трябва да се канят и експерти от страна на МОД. И така, измина първата година от прилагането на първата подобна глава в такова споразумение на Европейския съюз и ние сме особено притеснени за включването на подобни текстове в бъдещите споразумения. Ако погледнем споразумението с Канада, между другото, каза се днес сутринта, че не всички глави са затворени, главата посветена на труда все още не е договорена. Канадското правителство каза, че в главата ще се включи разпоредба за уреждане на спорове на ниво специална комисия, която може да публикува препоръки. В тази позиция не се казва нищо за това какво ще стане след като се внесат препоръките, не се казва какво ще стане по отношение на изпълнението и ние се притесняваме, че нищо в крайна сметка няма да се предвиди. Ние сме за така наречения подход на Европейския съюз това е главата за устойчиво развитие. Тази глава, за която говоря през цялото време, тя ще се прилага в входа на всички преговори. И тук идват проблемите. Европейския съюз казва, че няма да има санкции по отношение на устойчивото развитие и ще има просто стимули. Това е един наивен подход, който няма да сломи опозицията на страни, които се противопоставят. Един пример. Преди няколко седмици имаше представители на е, виетнамски синдикати, в Брюксел и те бяха шокирани, когато разбраха, че по отношение на споразумението ЕС Виетнам няма да има санкции. А по отношение на САЩ има една глава за труда, която е много по мащабна Ако погледнем една такава политика по отношение на Китай, например, трябва да кажем, че би било добре да се включат категорични мерки за изпълнение по отношение на екологията, по отношение на устойчивото развитие, защото по отношение на Китай няма как да постигнем само да постигнем резултати само с мека стратегия. There are positive elements of the EU approach, the monitoring uh, process, the fact that there's consistent Смятаме, че е добре, че има участие на консултативни групи, но добре е да има санкции, защото не може да има само стимули. Смятаме, че след като преговорите напреднат, не може да се ограничаваме само до устойчивото развитие. Ако искаме да включим други теми, това ще е много добре, като защита на инвеститорите. И смятаме, че точно тук трябва да има отговорност, титурска отговорност. И най-вече говоря за отговорност по отношение на мултинационалните насоки в това отношение. Във връзка с казаното от ОИСР, трябва да кажа, че нашата конфедерация се противопоставя на това уреждане на спорове между инвеститори и държави и неговото включване в търговски споразумения. социалната политика, публичната политика трябва да бъде изключена от нещо подобно. Всъщност, доста бързо напреднах със своето експозе. Нашата конфедерация смята, че във всички двустранни споразумения трябва да има глави посветени на трудовите права и отношения. Имаме препоръки в тази връзка и смятаме, че трябва да се зачитат моделите не само на ЕСА и на САЩ, трябва да се зачитат всички конвенции на МОД, които биха гарантирали спазването на най-високи стандарти. Смятаме, че трябва да има много по-стабилна система на решаване на споровете, като би следвало да се изготвя доклад или доклади относно подадените жалби и какви ответни мерки са взети и накрая трябва да кажа, че смятаме, че главите посветени на трудовите права трябва да включват и международното сътрудничество. Какво означава това? Да се хвърля мост към опита, експертизата на МОД но и към постигнатото от други международни институции. Това са 12 основни препоръки от страна на Международната конфедерация на профсъюзите. Може да ги намерите в рамките на нашата организация. Бихме искали парламента да подкрепи тези 12 препоръки. Когато Питър Мандълсън представи плана Глобална Европа през 2006 година, Имаше и в последствие съобщение на комисията в тази връзка. Главите, посветени на устойчивото развитие, каза се тогава са червена линия за Европейския съюз. Надяваме се, че това няма да бъде забравено и тъй като има известни проблеми, ние следим внимателно какво ще направите вие, особено по отношение на преговорите с САЩ, Канада, Китай и въобще в хода на всички преговори за свободна търговия. Благодаря. Благодаря, Джудит. Благодаря за позицията от страна на синдикатите. Откровено казано, по отношение на Питър Мандълсън, едва след неговия мандат получихме глава посветена на устойчивото развитие в търговските споразумения. Колкото и да е беззъба една такава разпоредба, колкото и да е нестабилна, все пак имаме нещо. Между другото, Питър Мандълсън ви е приятел. И ваш колега. Следващия представител, следващия гост, господин Карстен Даниел от Business Europe. Къде сте? Нека да ви провокирам. Бизнес Europe и въобще бизнеса не искат да се смесват правата на труд и търговията. Вярно ли е това? Ще отговоря след малко, когато започне своето експозе. Добър ден на всички. На първо място благодаря на господин Морейра, професор Морейра, за отправената покана. За нас е удоволствие да бъдем тук и да обсъдим с вас важната тема. Но преди да навлеза в подробностите, позволете да споделя някои общи съображения – Важно е да очертаем глобалната картина, да видим какво се е променило. Господстващата характеристика е, че до голяма степен имаме е, световни е, вериги за доставка тези сделки се изпълняват в различни страни, в тях имат участие посредници и това създава нова делова среда за инвестиции в цял свят. Има нова характеристика в глобалната економика. Индия, Китай, Русия. Света става все по-конкурентен и всички те се включват в световната верига на доставките, развиват се нови пазари, нови възможности се появяват. Това означава, че има много по-засилена конкуренция и а, това се отразява на доставчиците на услуги. Все едно, дали сме в ЕСЕ, Япония, САЩ, това създава и предизвикателства. Отварят се за търговия и инвестиции нови страни, които могат да разчитат на бързо економическо развитие. Хората също изличат ползи от това чрез създаването на нови работни места. Китай е ярък пример в това отношение. Естествено, аз не твърде, че всичко е отлично там, има огромен брой неразрешени проблеми, но аз бих се аргументирал тук, че Китай се намира в много по-добро положение днес, отколкото преди 20 години. Така или иначе, новата търговска среда ни изправя пред необходимостта да се справим с новите предизвикателства, най-напред чрез преговорите в рамките на СТО, мултинационалния подход. Продължаваме да подкрепяме СТО, но в същото време не си затваряме очите пред фактите. От няколко години преговорите в Доха не вървят. Водят се преговори в Женева и в други столици и се надяваме, че по някои въпроси ще бъдат постигнато споразумение в Бали но дневния ред там е много амбициозен. Липсата на напредък е, в дневния ред е, е свързани с е, търговските споразумения, с преференциални клаузи. Как да се справим с предизвикателства на социалните и екологичните изисквания? Няколко са въпросите, които можем да обсъдим днес и искам да споделя как виждаме ние нещата. На първо място – какъв е подхода на ЕСЕ по отношение на социалните и екологичните разпоредби в търговските споразумения? Нека бъде ясно, че основната цел на споразумението за свободна търговия е да се либерализира търговията и трябва много да внимаваме, когато се водят преговори, социалните и екологичните а, разпоредби да не а, опоручават а, самите търговски споразумения. Защото въпросът опира до прилагането тези споразумения се а, наблюдават от СТО, така че правилата на СТО трябва да бъдат спазвани. Тези споразумения повдигат куп въпроси, свързани с допа до пазара, търговията с скостопанска продукция, извън тарифните мерки, но те не засягат социалните стандарти. Това не е отговорност на СТО. Конференцията в Сингапур през 1996 година остави този въпрос на МОД. И положението не се е променило и до сега. Що се отнася до екологичните разпоредби, имаме около 250 такива споразумения, които са действащи. Няма международна организация в областта на екологията и в рамките на преговорите от Доха, членовете на СЕТО се договориха да водят преговори по линия на конвенциите на МОД, но тези преговори не постигнаха кой знае какъв напредък до сега. Това означава ли, че сега ЕСЕ не бива да се занимава с социалните и екологичните проблеми в контекста на споразумението за свободна търговия? Не, е съвсем легитимен е интереса на ЕСЕ в тази област – и именно тук стигаме до главите за устойчиво развитие в споразуменията, но бива, не бива да не сме на штрек, защото трябва да се изпълняват целите на споразумението за свободна търговия, именно либерализация на пазара. И тук трябва да бъдат взети предвид поредица от съображения. Социалните и екологичните разпоредби не бива да са в услуга на протекционизма и някои страни обвиняват те се, че прави именно това. Те не трябва да се използват от една страна, да се а, използват а, за а, договориране на а, отделни клаузи, например, с оглед на това да бъдат създадени допълнителни работни места или трансфера на технологии. Партньорите по тези споразумения трябва да са в състояние да прилагат предвидените разпоредби и задълженията следва да бъдат двупосочни и по силата на международните конвенции, като например конвенцията на МОД за трудовите стандарти и другите конвенции на МОД. А разпоредбите в тези споразумения за свободна търговия не би трябвало да натоварват допълнително дружествата. Ще се върна на този въпрос малко по-късно. Що се отнася до включването на тикава разпоредби в главите за устойчиво развитие и решаването на спорове, тук предизвикателството според нас се състои в това, че на многостранно равнище ние не разполагаме с правно задължителни механизми за уреждане на спорове. Няма такива в МОД няма задължителна разпоредба по отношение на социалните норми, а няма международна организация в световен мащаб, която да следи за прилагането на екологичните разпоредби. Така че от наша гледна точка на първо място трябва на многостранно равнище да се въведат такива правила. Нека сега да видим споразумението за свободна търговия с Корея и главата за устойчивост. Няма хармонизиране на стандартните поради автономността и на двете страни. Това е задължителен елемент от всички споразумения за свободна търговия и не засяга единствено само екологичните и социалните въпроси. Но а, а, в Корея има поети задължения за социална защита. И двете страни е, гарантират, че ще спазват социалните разпоредби е, по силата на конвенцията на МОД и спазването на екологичните споразумения, които са подписали. И двете страни са се ангажирали да не заобикалят съществуващите мерки за защита. Има задължение за прозрачност, въпреки че няма правно задължителен механизъм за решаване на спорове и с поети ангажименти за устойчиво развитие, създаване на консултативни групи от гражданското общество, включая и профсъюзите и деловите среди. Консултациите, прозрачността, посоченото с пръст, всичко това се използва, за да се а, насърчава спазването Споразумението между ЕСА и Корея е едно споразумение между партньори с равностойна защита. Нещата стоят по-иначе обаче, ако погледнем споразумението и преговорите с Индия. Тук има а, яростна съпротива от страна на Индия, защото имало намеса във вътрешната им политика. Това опоручавало тяхната вътрешна независимост и водело до протекционизъм. Европейският съюз, е, срещу Европейският съюз се изправят много партньори, с които той преговаря. Бих искал също така да спомена, че Европейският съюз предприема и други стъпки, които включват освен социалните и екологичните разпоредби и други разпоредби, подпомагат третите страни, за да се повиши нивото на информираност за трудовите норми а, такъв е случая при преговорите с Перу и Колумбия, например. Ние подкрепяме подхода на Европейския съюз по споразумение с свободна търговия, които включват и нетърговски елементи при двустранните преговори. Какво можем да научим от други страни? На този етап Европейският съюз трябва да наблюдава какво правят другите партньори чухме нещо много интересно от МОД, но а, резултатите там са разнородни, доколкото разбираме, що се отнася до ефективността. И така, до тук не сме свидетели на това, че подходът спрямо различни страни се оказва по-ефективен отколкото подхода възприят от Европейския съюз и затова продължаваме да подкрепяме консултациите, прозрачността, соченето с пръст на нарушителите, подход, който е възпред от Европейския съюз. Въпросът е, трябва ли да включим разпоредбите за екологията а, и социалната защита в споразуменията за търговия, за инвестиции? когато се подписват такива двустранни инвестиционни споразумения. Би трябвало обаче да сме на штрек, да не предприемаме мерки, които са в ущърп на тези споразумения. Подходът на Европейския съюз дали е в правилната посока? Нека тук да си припомним, че споразумението с Корея беше първото всеобхватно търговско споразумение и се прилага едва от две години – но твърде рано е тук да правим някакви заключения. Можем да кажем обаче, че включването на екологични и социални стандарти все още или за сега не е уронило позициите на Европейския съюз. От друга страна, обаче не бива да забравяме и партньорите си по споразуменията. Корея може по-лесно да се съгласи с такива разпоредби поради равностойната защита на социалните права и екологията, но, както споменах, в Индия нещата не стоят по този начин. Бизнес Юроп какво предлага? Както казах в самото начало, нашият приоритет е многостранния подход, който обаче постига много бавен напредък. Затова ние препоръчаме при изключването на двустранни споразумения – това би носило предимства и за двете страни. Двете страни трябва да участват в договарянето и да се отчитат економическите и други реалности. И най-накрая искам да кажа няколко дума, думи за ролята на дружествата в този процес. Съгласен съм, че деловата общност трябва да си поеме отговорностите и смятам, че има и отлични примери в това отношение. В много случаи европейските компании инвестират в развиващите се страни, създават работни места. Тези, тези компании въвеждат и етични стандарти. Имаме политика за корпоративна социална отговорност. Голяма част от съображенията, свързани с екологията, са включени в тази политика. И тя се следва и в чужбина. Но дружествата не могат да разрешат проблемите сами по себе си. Компаниите действат в една правна среда, която е уредена с вътрешното право на страните, които пък предвиждат съответните отговорности и задължения и държавите трябва да следят за прилагането на тези законови норми и да разполагат с механизми за принудително изпълнение. Това бе всичко. Благодаря ви за вниманието и очаквам да продължим с дискусията. Благодаря. Ако позволите един кратък коментар, що се отнася до дискусията ни. Вие съвсем точно посочихте, че в СТО не са въвеждани социални а, клаузи. 96-та година се случва всичко. Начало беше Индия, но има различие, що се отнася до двустранните търговски споразумения, защото тези двустранни споразумения са преференциални. В тях се предвиждат преференциално третиране преференциално третиране, което никой не може да предложи. Достъп до 500 милиона души с покупателна способност. Така че това трябва да има някаква цена. И на второ място имаме договори, сиреч Конституцията, член 21 от договора за ЕСЕ. Там се въвежда задължение за търговската политика на ЕСЕ, която би трябвало да е съобразена с външната дейност на ЕСЕ, а именно една от целите е устойчивото развитие. И сега нека да изслушаме комисията, преди да започнем дебатите в тази комисия. Е, Благодаря ви за предоставената възможност, професор Морера, уважаеми депутати, да се обърна към вас в рамките на това изслушване по отношение на подхода на Европейския съюз за устойчиво развитие в договорите за инвестиции за търговия и да коментирам по някои неща, които чух днес. Искам да благодаря на МОТ за свършената работа и за представеното много полезно проучване. Аз също участвах в една конференция, която МОТ организира. Та имаше здравословен дебат за различните подходи с цел да се подобрят нашите практики. Искам да говоря по три въпроса днес. Искам да подчертая първо ключовите елементи на подхода на Европейския съюз към новото поколение договори за свободна търговия. На второ място искам да говоря за полуките, които вече са извлечени от прилагането, макар и на ранен етап, на малкото споразумения, които Европейския съюз е сключил и са влезли в сила. И на трето място малко време ще отделя на уреждането на спорове, тъй като изглежда, че това е най-противоречивата тема, която се обсъжда днес. Нека да започна на първо място с развитието на политиката, както бе споменато в стратегията 2006 година за глобална Европа, комисията се ангажира активно в подписването на ново поколение международни споразумения за търговия с глава за устойчиво развитие. И мисля, че като погледнем какво сме постигнали, наистина можем да се похвалим с амбициозния текст, който сме постигнали в споразумението с Корея, с Колумбия, Перу, с Сингапур, наскоро Украина и така нататък. В Виетнам, Тайланд, Япония и както и с Канада и с САЩ ние се опитваме да прокарваме тази политика. В Европейския съюз няма фиксиран подход или шаблон, който да ползваме. Някой спомена някакъв такъв ръководен документ, някой трябва да ми го изпрати, защото с огромен интерес бих прочела това, този документ. Но така или иначе трябва да се подчертае връзката между търговия, труд и околна среда. Това може да насърчи принципа за устойчиво развитие. Професор Морера спомена, че това е изискване по Лисабонския договор и е много важно понятие, което трябва да подчертаем, когато говорим за търговските споразумения и за разпоредбите за устойчиво развитие. На второ място и според мен най-важното нещо от това, което правим. В нашите споразумения за свободна търговия е, се опитваме страните да се ангажират е, да прилагат в закона си и в практиката си всички конвенции, основни конвенции на МОД. Това е характеристика на новите споразумения свободна търговия. Не може да намерите такива разпоредби в северноамериканските или споразумения или споразуменията на САЩ. Това според мен е златния стандарт на световната арена, когато става въпрос за нивото на ангажираност в споразуменията за свободна търговия. Според мен основния член, основната разпоредба която посочва нашия ангажимент към спазване на конвенциите на МОД и процеса на МОД. Европейския съюз подкрепя МОД до много голяма степен, така че чрез прокарване на тези разпоредби ние даваме допълнителен тласък, така че държавите да се погрижат за ефективното им прилагане. Спомена се споразумението с Канада и защо толкова време отнело да се достигне до споразумение за главата за правата на, на трудещите се. Мисля, че в канадската позиция се твърди, че Канада за първ път е в процес, в който ще поема ангажимент във връзка с конвенциите на МОД в рамките на споразумение, което той е договарят. Наистина това е важна стъпка и отнема време да се убедят нашите канадски партньори, че това е изискване в договорите за свободна търговия на Европейския съюз. Наистина това е златния стандарт и би било отлично, ако Европейския съюз и Канада постигнат споразумение по тях. Третия елемент от нашите споразумения е правото на регламентиране. Това бе споменато няколко пъти, що се отнася до защитата на инвеститорите. Ние искаме повишаване на защитата по отношение на труда и околната среда както Бизнес Юроп споменаха, намерението не е да се хармонизира, а всяка страна да зададе нивото на защита, с което според нея е необходимо. Също така в хоризонталните разпоредби на търговските споразумения се отработват тези въпроси за околната среда и за а, труда. Важното е да се отбележи, че в а, споразуменията на САЩ няма подобни разпоредби в главата за, за труда. Ние включваме и за труда, и за околната среда. Разбира се, има и член, който говори за ефективното прилагане и а, липсата на изключение на спазването на местните трудови закони. Това са а, задължения, това са ангажименти, които са с правно действие за всяка от страните по такива споразумения. Третото нещо са силни разпоредби за мониторинг. Тук искам да подчертая ролята на правителствата не само на гражданското общество, тъй като според мен често има едно неразбиране, че механизма възоснова на жалби дава правомощия на гражданското общество. Аз твърдя, че европейския модел, който включва гражданското общество от самото начало, от оценката на въздействието за устойчивост, през самите преговори, до включването на гражданското общество в някои механизми за контрол, като местните групи за контрол и мониторинг са важни начини за включване на гражданското общество. Но според мен не бива да се чака да се стигне до жалба, за да се повдигне някакъв въпрос. Споменаха се някои интересни примери в Корейското споразумение, където а, нашето гражданско общество а, и а, съответната група в Корея издадоха доклад по отношение на правото на свободно сдружаване и правото на колективно договаряне това а, е направено по собствена инициатива до някъде, но и поради стимул от правителствата. Според мен, наистина трябва да се подчертая, че мониторинга и прилагането зависи от двете страни по споразумението, а гражданското общество просто участва в процеса. Сега нека разгледам уреждането на спорове и искам да подчертая, че макар главата за устойчивото развитие да не е включва общи разпоредби за уреждане на спорове, не може да твърдим, че няма никакви разпоредби за уреждане на, спор, на спорове. Има а, тъй наречени специфични процедури за установяване на а, система, която е прозрачна, система за арбитраж и едностранно всяка от страните може да а, сезира тези експерти с съответна жалба или проблем и експертите в тези групи трябва да разбират въпросите за устойчивостта. Те няма да са експерти, които идват само от търговията, да са експерти в други области. Тези експерти издават доклад със своите заключения и се подава на надзорния съвет в междуправителствения орган и органите на гражданското общество в рамките на споразумението. Чухме, че има много малко данни за действителни санкции. Даже в нито един случай не са използвани санкции, не са налагани такива. Нашите, някои от нашите споразумения са твърде нови и не се знае още как ще проработят тези неща, но в Европейския съюз ще се правят проучвания как работят тези механизми, а и МОД също ще проучва този аспект, за да се извлекат полуки за този подход. Защо имаме такъв механизъм за уреждане на спорове? По няколко причини. Първо, разпоредбите за околната среда и труда са качествени по своето естество, така че трябва да има специфика във всяко едно споразумение. Не може да има универсален подход. Друг елемент, особено когато говорим за развиващи се държави, не, не става въпрос за липса на желание, а за липса на капацитет. Така че, ако нашия подход от Европейския съюз е по-скоро на сътрудничество с тях, това ще даде по-добри резултати. Нека сега да се обърна към третата тема от краткото ми изказване, а именно извлечените до момента полуки. Сега искам да реагирам на това, което колегата от МОД представи за въздействието преди ам, преговорите. Т.е. какво ще е въздействието преди още да сме подписали споразумението. Ще се съсредоточа по-конкретно върху подхода с Канада и САЩ, т.е. северноамериканския подход, но и нашите преговори са имали много голямо въздействие върху ем, някои държави, ратифицирането от тяхна страна на конвенциите на МОД. Няколко примера, например в Централна Америка, няколко държави са а, ратифицирали ам, изменението а, към конвенцията СИТЕС, и а, МОД а, също така е поканен да отработи някои въпроси. И Канада също а, наскоро ратифицира конвенция на МОД а, за принудителния труд. Разбира се, аз не мога да твърдя, че това е изцяло заслуга на Европейския съюз а, по време на преговорите с тези държави, но тъй или иначе а, преговорите по една амбициозна глава са е изиграло своята роля. След като се сключи споразумение, след съответните преговори, какво се случва, корейското споразумение е най-добрият пример, който имаме. Според мен в този случай сме изградили много стабилен механизъм за гражданското общество и приемаме обаче критиката, че трябва да усъвършенстваме баланса на представителството между представителите на гражданското общество в местните консултативни групи. Става въпрос за представители на нашите партньори. Това е като критика от корейска страна. Председателя, ако може да приключвате вече с коментарите, тъй като нямаме време. Аз мисля, че подчертах положителните неща и слушах и критиките учим се чрез работата, която вършим, така че искаме да работим по-тясно и с гражданското общество за усъвършенстване още повече. На нашето внимание се представи факта, че Корея работи в активен диалог с МОД. Ние обсъдихме в Междуправителствения комитет и ако видите заключенията на двамата председатели в Междуправителствения комитет се подчертава засиления диалог с МОД. Така че тези кукички, така да се каже, или изказвания могат да засилят работата на МОД и да покаже истински резултати от търговските споразумения, подобряване на правата на трудещите се. Аз не искам да навлизам по същество в това, което казахте, но има някои неща, които привлякоха вниманието ми, защото мисля, че малко преувеличихте, че няма дерогационна клауза, която да се прилага. Тя е с правно действие, обаче по какъв начин може наистина принудително да се приложи. Едно нещо е да поражда правно действие такава клауза, да, това е вярно, защото създава задължение, но по какъв начин може да се приложи принудително, ако няма санкции, ако има нарушения на тези а, задължения. Um, I think I try to explain. Мисля, че се опитах да обясня какво ще стане, ако едната от страните сметне, че партньора е нарушил споразумението и мерките, които могат да се предприемат едностранно. Санкциите не са единствения начин да се приложат някои механизми и това ясно е очертано в споразуменията. Е, може нещата да са се променили, но когато аз учех право, нещата не стояха така. Започваме разговора сега. Пол Мърфи, заповядайте. Благодаря, благодаря на всички, които направиха презентации днес. Едно нещо става ясно. И между другото, това, което каза комисията, хич не ме успокои. Става въпрос за огромната пропаст, която съществува между инвеститорите, техните права, способността им да прилагат тези свои права и от друга страна, онези, които са от другата страна. Ако имаме една голяма корпорация, инвеститор, и се окаже, че тя може да заведе иск срещу една държава за стотици милиони евро за някаква форма на косвена експроприация, а това е много широк термин по своето съдържание, какво ще стане тогава? Как може да се прави сравнение между частни лица и корпорации? синдикатите няма как да се намесят, когато става въпрос за големи корпорации и отношенията им с държавите. Джудит почерта нещо много важно. Лисабонският договор може и да казва, че трябва да се включват подобни текстове и по тях трябва да се преговаря. И да, търговските споразумения включват подобни разпоредби, но все още има голямо разминаване между думите в споразуменията и действителността. И това се вижда от споразумението с Корея. Затова искам да разбера малко повече от МОД. Има ли добри примери? И ако не са се приложили на практика санкции, то поне включвал ли се е текст свързан с санкции, конкретни санкции в споразуменията? По отношение на инвеститорската отговорност, Карстен от Business Europe казва, че компаниите не са онези, които трябва да решават какви трябва да бъдат екологичните разпоредби, какви трябва да бъдат социалните разпоредби. Това е ролята на държавата. И, и Карстен е прав. Иронията тук е, че Бизнес Юръп общо взето лобира за възможно най-ниска регулация, най-малка регулация. Те не са неутрална страна. От казаното от Джудит, но и от други, насочваме вниманието и към клаузите, свързани с отговорността на инвеститорите – може ли Европа да приема всичко това, което е написано в споразуменията, в, в главата за отговорност. И ако компаниите пък отказват да спазват онова, което е написано, ще има ли някакви санкции в случай, че те не желаят да, да спазват разпоредбите? Франциска Келе. Благодаря на експертите благодаря за всички идеи. Обсъждаме тези въпроси и в Комисията по търговия. Социалните екологичните стандарти са много важни, ако искаме търговията да е на достатъчно добро ниво. И всъщност Лисабонския договор ни налага задължения в тази връзка. И аз съм напълно съгласна с председателя. Ако ще включваме глави за устойчиво развитие, а аз ги подкрепям, те са много важни, то трябва да се опитаме да решим проблема с изпълнението, с механизма за принуждаване страните да се съобразяват. Госпожо Келер, има разлика. Има две отделни понятия. Има задължителни разпоредби и има разпоредби, които могат да бъдат приложени. Не дейте да преувеличавате. Значи имаме задължителни и имаме такива, които могат да се изпълнят. Да, но какво означава байнинг на английски? Означава, че те са задължителни какъв е смисъл обаче да имаме на хартия задължителна разпоредба, която не може да се приложи на практика? Може да казвате, че нещо е задължително, но то в крайна сметка да не е задължително. И тогава каква е логиката от една такава разпоредба? Е, може би експертите ще вземат отношение. Корея Споразумението вече е в сила. Две години не е изминало кой знае колко време, но можем да видим дали има някакъв напредък. Искам да попитам, има ли напредък по екологичните и социалните стандарти? Какво смятате вие? Обръщам се и към експертите от МОД. Смятате ли, че инструментите преди ратификацията които се използват от САЩ, например, могат да бъдат по-ефикасни. Какво смята и комисията в това отношение? Имам и въпрос към така наречения представител на бизнеса. Може ли да приключвате, защото времето изтича? Ако казвате, че компаниите трябва да следват а, разпоредбите на закона, не смятате ли, че това трябва да става във всички случаи, а не само когато им скимне. Благодаря. Госпожо Келер, има други желащи да се изкажат. Времето напредна. Разберете и моя проблем. Следващия оратор. Благодаря. Аз съвсем накратко ще се изкажа. Общо взето другите вече казаха онова, което аз исках да кажа. Ако вземем за пример Шеврония Еквадор – проблемите там. Каква е възможността едно такова голямо предприятие, една такава корпорация да поиска каква е възможността една такава компания да, да бъде повлияна от а, подобни разпоредби? В а, летище Брюксел се казва, че Шеврон пази нашите земи, и нашите води. Това означава, че земите и водите вече са в ръцете на Шеврон. За какво говоря? Тук става въпрос за политическа реалност в съответните страни. Така че какви са стандартите? Искам да разбера какво смятат нашите експерти. Това, за което говоря, е сива зона в нашите споразумения как да се защитят правата на онези, които се засягат, е, са засегнати от економическите постижения на корпорациите. Следващия оратор, моля ви да сте съвсем кратък. Благодаря за приноса на нашите гости към дебата. Беше изключително интересно да ги чуем ще напуснем тази зала с усещането, че има голям контраст между мощта на СТО и слабостта на МОД, на синдикатите, на културните организации, на Световната здравна организация. Може ли да се наложат истински обвързващи разпоредби? Комисията за разрешаване на спорове има все пак някаква тежест, има достатъчно добра репутация. Имаше наказания даже на огромни американски корпорации. Когато говорим обаче за правния ред в света, има голямо разминаване. СТО може да гарантира, че правилата се спазват и може да гарантира, че има санкции на онези, които не изпълняват разпоредбите. Това е и целта, според мен, на СЕТО. Те трябва да посочват с пръст, да дават примери за това, кой не спазва разпоредбите. Това го каза и представителя на Business Europe. Само, че по отношение на Европа от друга страна, съществува този мит, че ние сме пионери, че показваме какво трябва да се прави, че даваме пример. Знаем, че това не е правилно. И сега тук се предлагат някакви постепенни подходи. Аз мисля, че ние трябва да възстановим нормалния характер на нещата. Дори в рамките на системата на ООН. Когато става въпрос за социални, екологични стандарти, ООН не може да, да се намесва едностранно. Но това равновесие, е, липсата по-скоро на равновесие ме потресе. По отношение на споразумението с Колумбия и с е, Перу, ние създадохме комисия за последващи действия, която да следи за това, че се спазват екологичните и социалните стандарти. Може ли да приключвате? Отвъд двустранните отношения има и друго измерение, което трябва да бъде разгледано. Девид Мартин, съвсем накратко, три коментара. Ако сключим споразумението с Канада, няма да имаме ефикасен механизъм в областта на околната среда. Е, Канада май се преклонира пред Европейския съюз. Това е добре, но все още нямаме ефективен механизъм. От друга страна, Канада ни изправи пред СТО по отношение на тюлените и щеше да получи възможност за огромни санкции спрямо Европейския съюз. Така че виждате, че не сме толкова силни, а говорим за преференциален достъп до пазари. Така че това е нещо странно. Господин председател, справо правите тази разлика между изпълними разпоредби и задължителни разпоредби. Тези мерки, които са изпълними, стават ли част от мекото право в а, една трета страна? Може ли, например, някои неправителствени организации да въздействат по силата на а, на тези разпоредби по силата на тяхното превръщане в меко право. И още нещо. Много се притеснявам, обръщам се към комисията. Започнахме с много категорична позиция по отношение на Корея в рамките на консултативната, консултативната група, само че е, сега отслабихме нашите действия. Кой ще наблюдава съответно какво се случва в рамките на тези отношения, в рамките на споразуменията за свободна търговия. Благодаря. Нямаме много време и аз искам да направя някои коментари. Естествено и гостите трябва да се изкажат. Два коментара. Първо, не трябва да забравяме човешките права. Можем да комбинираме трудовите права и човешките права. Човешките права не са меко право. Те са свързани с задължения и са изпълними по своя характер. И в тях се включват и правата на труд, тъй като те са човешки права. Така че клаузите на Европейския съюз за човешките права са по-широки по своя характер, защото трудовите права покриват само трудовите стандарти на МОД. А клаузата за човешки права надхвърля тези права, правата на труд. Така че нека да не забравяме човешките права и факта, че тези клаузи са реално приложими. С други думи, ако има систематично нарушаване на човешките права, включително и на трудовите права, Европейския съюз има право да замрази или да прекрати споразумението. На второ място, аз не съм съгласен с една оценка в едно неотдавнашно проучване на МОД. А именно, че трудовите стандарти са клауза на мекото право. Не, това не е меко право. Тук има задължение и останалите, другите страни трябва да се съобразяват. Няма категорични механизми, които да задължават другата страна да, да прилага тези разпоредби. Специалната комисия от експерти, за която говори Европейската комисия, просто трябва да каже какво се случва. Но тяхното заключение, заключението на тези експерти, не е задължително по своя характер. Другата страна трябва да представи някакъв план за действие. Това исках да го подчертая и сега искам да дам думата на нашите гости. Ще следвам същия ред. Първо МОД. Госпожа Марва Корле казва оратора 4 минути. Thank you, chair. And thanks for the... Благодаря, господин председателю. Благодаря за интересните въпроси. Ще отговарям по ръда, по който бяха зададени. Ще има коментари на думите на председателя. Дали имаме образцови примери от споразуменията, търговските споразумения, подписани от други търговски страни, които предвиждат санкции за трудовите задължения с, с Канада, например, и споразумение, като например Корея, Колумбия, Перу. И трите страни са подписали търговски споразумения, в които се визира защита за трудовите права и налагането на санкции със съответните механизми за това. Така че на лице е такава правна уредба. Интересното е, че имаме едно търговско споразумение, по което ЕСА е страна, където се предвижда защита на трудовите права и налагането на санкции. А, това е а, споразумението Кари Форум. А, трудовите санкции са изключени, някак дър... вратата остава отворена за предприемане на други мерки за защита. Това са общи разпоредби. Тук би трябвало да се позова на професор Бартос, който казва, че има допълнителна разпоредба в инвестиционната глава, където се предвижда инвеститорите да съблюдават трудовите нормативи на МОД. Разбира се, тази клауза подлежи на санкции, тъй като е част от механизма за уреждане на спорове. Така че това е клауза, която наистина влече след себе си и санкции, но това не е правено по отношение на последвалите търговски споразумения с ЕСЕ. Сега по отношение, отношение на трудовите спорове. Нека се върна на случая с Гватемала в контекста на споразумението за свободна търговия с САЩ. Интересно е, защото последиците са видими, профсъюзите са се занимавали с този въпрос и други страни жалбите, които са подадени, постигат е, ефект, но и ефекта не би бил постигнат, ако не е имало предвидена възможност за налагане на санкции, т.е. заплаха за прилагане на санкции. Това е конкретен пример за постигнат резултат и той се дължи на това, че са предвидени определени ангажименти в областта на трудовите права. Що се отнася до условия, които се налагат преди ратифицирането на споразумението, нашето проучване посочва, че доказателствата, които разполагаме, са свързани само с САЩ и се оказва, че законодателството е било изменено и то благодарение на тези мерки, предхождащи ратификацията, така че си струва по-задълбочено да се запознаем с тази практика в хода на преговорите и да видим дали не може да се институционализира по-добре. И сега съвсем накратко ще премина към коментарите. Председателя каза, вашите 4 минути изтекоха. Ще бъда много бърз. А, разбира се, разпоредбите на СС са правно задължителни, но нямат правна тежест. Има и други механизми, които биха довели до тяхното изпълнение. Това е член 47 от споразумението. С това приключих и благодаря за вниманието. Благодаря, казва председателя. На следващо място ще дам думата на Катрин Гордън. Съвсем бързо ще отговоря на въпроса за Шеврон. Да, предисторията е много мътна. В Еквадор се осъществява този проект от Тексако и местните жители търсят правна защита и е обещетение за увреждането на околната среда. Това е един образцов пример за уреждането на спорове с инвеститори и сблъсъка с местното правораздаване. Доста напрежение бе натрупано. Не смятам, че а, можем тук да намерим решение на този въпрос, несъмнено той е огромен. От огромен интерес. Благодаря. Джудит. Благодаря. Нямаше въпроси изрично отправени към мен, но в много от коментарите откривам такива препратки. Например, за подхода на ЕСЕ, на САЩ или Канада. Нито един от тези подходи не е съвършен като подход. Джудит, съвършенство света няма, казва председателя, но има елементи, които са важни. Бе направена препратка към това, че е важно все пак да бъдат предвиждани санкции. Първата проверка на главата за устойчиво развитие в споразумението с Корея – ще е свързана с това дали ще има някакви ответни мерки по забраната на корейската власти за участие в изпълнението на Асоциацията на учителите. И един коментар ще направя, професор Морейра, защото вие споменахте клаузата за правата на човека в споразумението с Колумбия и Перу. Тази клауза едва ли може да окаже някакво въздействие, защото процедурите, които би трябвало да се спазват, за да бъде стигнато до временно преустановяване на действието на споразумението, а, са толкова сложни, и току-що бе представен един доклад в Конгреса на САЩ по а, прилагането на плана за действие в Колумбия и се казва, че този план след ратифицирането не е постигнал нищо. Така че ще бъде много интересно, ако открием по-добри механизми за съгласуване на планите, за, плановете за действие с други страни като Гватемала, Колумбия, Перу и Корея до известна степен, за да може да се съгласуват е, тези споразумения и Европейският парламент може да направи това по отношение на Колумбия и Перу. Конгресът е поел своите ангажименти по отношение на Колумбия и Перу. Множество доклади има, които сочат, че положението не се подобрява там. И ние трябва да покажем, а, за да има доверие в нас, че а, наистина правим необходимото а, по линия на наблюдението, за да а, действат съгласувано компетентните органи и да подобрят положението. А, има академични, правни спорове, кое е непротивопоставимо, кое е правно задължително. Но ние всъщност просто представяме хората, които искат техните основни права да бъдат защитени, тях това ги вълнува и това следва ние да браним. Що се отнася до непротивопостивомостта на санкциите, това е друг въпрос. Бизнес Юроп има думата. Карстен Даниел. Благодаря. Два въпроса ще повдигна разрешаването на спорове между инвеститори и държави. Ние подкрепяме включването на такава клауза в двустранните споразумения. Става дума за обезщетяване, ако един от търговските партньори не изпълнява предвидените клаузи в двустранното споразумение. Най-вече говорим за защита срещу одържавяване и а, инвеститорът може да не иска да отнесе нещата до съда в съответната страна. А понякога и достъпа до местните съдилища не е осигурен. В крайна сметка тук не става дума за олекотяване или опоручаване на автономността. Това трябва да го кажем съвършенно ясно. В никакъв случай не се цели това. И втория въпрос. А, дали тези правно задължителни клаузи трябва да се включват в споразуменията? Ние смятаме, че принципа на доброволност трябва да остане. А, това, което предприемат компаниите спрямо търговски партньор, всъщност трябва да бъде спазвано, ако е предвидено по закон. Затова според нас доброволният принцип е по-добрия принцип. Много МСП-та искат да развиват дейност на международния пазар, така те ще имат възможност да го правят. Благодаря. Комисията. Мога ли да ви подложа на едно изпитание за последователност? Що се отнася до генералната схема за преференции и поети ангажименти, можете ли да кажете, че те са непротивопоставими? Защо? Има ли възможност за тяхното изпълнение по двустранните споразумения. Просто искам да ви обърна внимание на това. Ако има една държава, която бива третирана преференциално, и те имат задължения за трудовите норми, те, ако не ги спазват, ще бъдат ли санкционирани? Но, ако те предпочитат споразумение за свободна търговия, те вече не носят отговорност за. Тоест, вече не могат да бъдат обект на санкции. Могат, може ли да се извърши съответно подмяна, тъй като на практика нямаме приложими трудови норми? Благодаря, професор Морейра. Най-напред ще отговоря на някои други въпроси, преди да премина към вашия изключително труден въпрос – Искам да се спра на въпроса за уреждането на спорове с инвеститори. Не исках да навлизам в подробности, тъй като темата е разисквана в тази комисия, но главата за устойчиво развитие е хоризонтална глава, приложима спрямо всички други глави, включително и инвестиционните глави и съответно за всеки инвеститор в случай на възникнал спор. дали това е изрично да не е опоменато. Инвестиционната глава не съдържа нищо, което да изключи тези аспекти. Те трябва да бъдат взети предвид. По корпоративната социална отговорност, според мен, трябва да сме наясно какво точно имате предвид. Корпоративната социална отговорност означава носена отговорност от дружеството да спазва вътрешното право на страната. Това разбира се е правно задължително, така че тук няма съмнения. Компанията може да реши да предприеме допълнителни мерки, правни анализи, това си е тяхно право и затова имаме толкова международни процедури и в ОИСР, в работната група за корпоративната социална отговорност, чието стремеше да се разработят насоки за международните корпорации, които искат да засилят стъпките за а, доброволно допълване на ангажиментите за корпоративната социална отговорност. Ще кажа, че а, тази тема придобива все по-голямо значение в нашите споразумения, например споразумението от Сингапур. Има такава делегирана разпоредба за корпоративната социална отговорност, но тя не е така подробно разработена в споразумението с Корея. Ще ви помоля да съкратите изказването си, казва председателя. Не искам тук да ме обвиняват, че преференциално ви третирам по въпроса за отслабване участието на гражданското общество в по-новите споразумения, всъщност е засиля на участието на гражданското общество. Имаме а, форум на гражданското общество. Този форум е открит за участие за всички представители на гражданското общество но имаме ограничение до две консултативни групи във вътрешен план. И затова ние а, сме решили, вместо да говорим за а, такива консултативни групи, за открит форум. Професор Морейра спомена доклада на МОТ и формулировките. Ние също сме притеснени от формулировките, иначе доклада е много добър но а, да се нарича подхода на ЕС е насърчителен, а, не е точно. Има задължителни разпоредби а, за сътрудничеството. Ние смятаме, че а, подход а, на ангажираност е по-точно като формулировка и по коментара за нуждата от по-добро сътрудничество с другите развиващи се страни и САЩ. Напълно съм съгласна. Съществува реална възможност да постигнем това в хода на преговорите, но въпреки това смятам, че трябва да засилим работата с трети страни, за да постигнат по-висока степен на защита на трудовите права и именно за това следва сътрудничеството да бъде укрепено. И сега за преференциите, схемата от преференции. Това е един инструмент, който е насочен към развитие и специални стимули за страни, ако те се съобразяват с определени екологични и социални изисквания, т.е. те получават преференциално третиране – а, тук не говорим за налагане на санкции реципрочно. Двата инструмента са много различни и несъпоставими. Знам обаче, че ще обсъдите е, схемата от преференции по-нататък и тогава ще бъде изчерпан въпрос. Те са съпоставени, ако се прилагат към една и съща страна и страните могат от тук насетне вече да си избират е, подведомствеността, независимо дали, зависимост от това дали искат е, двустранни преференции или многостранни, но съм съгласен с вас е, за квалификацията, т.е. която е дадена в доклада на МОД, че е неточна, защото системата на ЕСЕ предвижда правно задължителни норми и квалификацията за това е неточна. Благодаря за приноса на всички. Отличен дебат направихме. Чухме някои въпроси, които ни занимават приоритетно. Благодаря. Следващата точка в дневния ред ще се гледа при закрита врата, така че моля всички онези, които нямат право да присъстват на заседание при закрити врата, да излязат и да останат само тези, които имат право.